Миха за избирането на господин Едвард Чесък, който ще замени господин Анджей Дуда, считан от 11 юни 2015 година. Парламентът отбелязва избора на господин Чесък. Приветствам новия ни колега с добре дошъл. Нека му припомня, че се ползва с пълни правомощия тук в парламента, съгласно условията закрепени в правилника за дейността ни. A seguito delle dimissioni dell'onorevole Emanuel Glezos, il Parlamento... След оставката на господин Емануил Глезос, парламентът обявява, че мястото му е свободно, считано от 8 юли 2015 година, съгласно правилника за дейността ни ще информираме компетентните органи. След оставката на госпожа Марит Паулсен, парламентът обявява мястото и за свободно, считано 30 септември 2015 година, съгласно правилника за дейността ни. Информирали сме компетентните национални органи. Комисията по правни въпроси проведе